Драги колеги, моля, заемете местата си, защото и без друго сме позакъснели и сигурно ще удължим заседанието, но така ли иначе ще трябва да се впишем в времето, което ни е предоставено. Програмата посочва, че ще обсъждаме в тази сесия въпросите отвъд бюджетната дисциплина, устойчиво развитие, социален прогрес в неблагоприятни економически условия. Сред нас имаме тази чест. Присъстват двама комисари. Ще им дам думата. Първо на комисар Левандовски. Той държи парите и комисаря Ан, който ще се произнесе за финансовите перспективи и реформата на структурните фондове, въпроси, които представляват интерес за много от нашите територии. Затова ще се проведе дискусия именно по тези аспекти, различните потребности от дългосрочни инвестиции, растеж, създаване на работни места. Как всичко това може да се впише в новата програма? А, председателят Ван Ромпой подчерта това преди малко, но нека да подчерта и аз. По време на тази сесия между европейския бюджет и бюджетите на държавите членки и се използва и за едното и за другото едни и същи а, термини, а, различни понятия, които а, всъщност са различни в зависимост от а, ситуацията в страните. Има, говори се за разпределение и контрацикличен капацитет, между държавите членки, но този капацитет е слаб спрямо мобилизирането на бюджет в държава членка. Затова е изключително важно, особено във връзка с 2012 година и Европейския семестър, затова съвместно трите комисии ще работим – това, което в кавички Брюксел изисква от, държавите, от бюджетите на държавите членки, е свързано с задлъжнялост по тези бюджети, но не е свързано с инвестиционните стратегии. По отношение на задлъжнялостта на Европейския съюз този въпрос не стои и този дебат, бюджетния, всъщност е свързан само с приложното поле на националните бюджети. Разбира се, трябва да подходим а, а, с а, отговорност по отношение на финансовата, на бюджетната дисциплина, но не трябва да забравяме спецификата, която съществува а, за европейския бюджет и за националните бюджети. А, сега, преди да дам думата на комисар Левандовски, още няколко думи защото от години насам и Европейския парламент, и националните парламенти осъзнаваме необходимостта да си сътрудничим и се обсъждат предложения да бъдат създадени нови камери. А ако искаме да бъдем ефективни, като парламентаристи, особено при осъществяване на парламентарния контрол, трябва заедно да провеждаме междупарламентарни заседания. И всеки на своето равнище трябва да упражнява пълноправно този парламентарен контрол. Е, както на европейско равнище, такъв беше случая с това, което казахме на комисията относно критериите за растеж и същото въжи и в национален план, що се отнася до парламентарния контрол. Но доста вече от времето ви отне, затова незабавно давам думата на комисар Левандовски. Thank you, Mrs. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Аз продължавам да се чувствам като у дома си тук в парламента, като бив член на бюджетната комисия. Напълно съм съгласен, че сравнението между бюджета на Европейския съюз и националните бюджети открояват а, редица различия. Няма да се спирам подробно на всички характеристики на европейския бюджет, но най-важното е, че той е многогодишен, защото предимно в регионалната политика той обхваща многогодишни инвестиционни проекти. Именно този многогодишен и инвестиционен характер е изключително важен. Най-добре познавам сред националните бюджети полския по обясними причини. Огромното мнозинство от а, средствата, които а, се прехвърлят към европейския бюджет, а, фактически се използват за инвестиционни цели, което може да се свърже с създаването на работни места, повишаването на конкурентно способността на Европа. Едва ли някой ще успори, че Европа отчаяно се нуждае от а, излизане на нови хоризонти, от нещо ново. А, мирният дивиденд вече е изконсумиран и в а, никакъв случай в глобален план глобалната роля на Европейския съюз, поне емоционално не се поставя под въпрос, т.е. Ние разполагаме с всички условия, ако разполагаме с подходящия инструментариум, да постигнем своите цели. А това може да се постигне не чрез старите теми, които вече са се изтъркали. Трябва ни едно ново съчетание на економически а, средства, през 2009 и 2010 година дисциплина, економии, орязване на средствата бяха най-важните цели. Сега вече подходът е много по-балансиран. Отчетливи са опитите. Фискалната консолидация да благоприятства растежа и инвестициите. Иначе казано, Бюджетната консолидация сама по себе си не е достатъчна, защото са необходими иновации, необходими са инвестиции, особено като имаме предвид драматичната младежка безработица сред това, което вече можем да наречем загубеното поколение на Европа. Европейският бюджет с а, своята балансираност – е много сполучливо средство, комбинация от, а, бих казал, моркови и тояги. В а, Унгария знаем, че а, имаме едно суспендиране на прилагането на регламентите за кохизионната политика. Тук говорим за тоягите, но има и моркови, има и стимули. Не само гаранционния фонд за европейския бюджет, който беше задействан заради Португалия и Ирландия. фонда за платежния баланс беше задействан за Унгария, за Латвия и за Румъния, а сега той е част от пакета спасителни мерки за Ирландия и Португалия. Най-важно обаче е да разберем каква е природата на бюджета на Европейския съюз, а именно възможността да се използват структурните фондове, за да се постигне мултипликационен ефект за инвестициите и растежа в Европа. В 8-те страни с най-висока младежка безработица Словакия, Гърция, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва и Португалия могат да се използват тези средства и ми се струва, че моят колега Йоханес Хан ще доразработи тази тема в своето изказване. А да, спомням си това приятно предимство на а, парламента пред а, комисията, че любезно ни предлага чай и кафе. Та, говорим за екипите за повишаване на заетостта. Заедно с Йоханес обсъждаме препрограмирането на структурните фондове, така че да не се пилеят средства – а да се насърчава растежа и създаването на работни места. Страните, които получават финансова помощ Ирландия, Португалия и преди всичко Гърция имат по-висок коефициент на съфинансиране с допълнителни 10% финансиране от европейския бюджет, което означава, че само 5% трябва да бъде националното дофинансиране. Нулева е толерантността към държавната помощ в банковия сектор, когато говорим за финансовата криза в момента. С, с Йоханес също така обсъждаме и начините за подпомагане на малките и средни предприятия по отношение на техния оборотен капитал или достъпа до кредитиране. Що се отнася до частните пазари и привличането на земни средства, трябва да имаме предвид ектните инвестиционни облигации, тук не говорим за еврооблигации, защото някои като чуят за евро, еврооблигации им става лошо. Не за тях става дума. Става дума за проектни инвестиционни облигации, примерно за широколентов а, интернет, а, други проекти, а, които финансират дългосрочно инфраструктурата в Европа. За целта трябва а, да защитим европейския бюджет. То е около 1% от брутния национален доход, доста по-малко, отколкото беше между 93 и 98 година, когато беше 1,18%. Ние прилагаме предварително мораториум върху увеличаването и до 2020 година предвиждаме да е 1% от брутния национален доход. Така по-балансирано могат да се съчетават економическите средства за растеж и създаване на работни места, предимно структурните фондове, но и останалите инструменти – които подпомагат развитието на селските райони. Минаха 7 минути, аз даже говорих повече, отколкото ми се полагаше. Извинявам се и благодаря. Благодаря, много. Ще дам сега думата на комисар Хан, да, но с молба да се ограничи във времето, за да дадем думата и на парламентаристите. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че нашата кохезионна политика допринася за насърчаване на растежа. Още в самото и начало целта беше да се преодолеят различията между различните части на Европа, което несъмнено подпомага растежа. Ние искаме да стимулираме регионите на Европа, за да могат те да растат по-бързо. Да се сближат и да няма между тях драстични различия. Тоест, кохезионната политика винаги е била и политика в полза на растежа. Това се отнася и за структурните фондове, за кохезионните фондове. Тези имена изглеждат малко така технократски, много по-разбираемо, ако кажем, че това са фондове за растеж. Има два въпроса, на които искам да се спра. След като ме е дадена възможност да говоря пред вас. Какво сме правили в миналото като реакция на кризата и какво правим в момента. Защото, е, както знаете, понякога ни обвиняват, че не сме достатъчно гъвкави в нашата е, кохезионна политика. Но трябва да кажа, че ние заедно с страните членки е, работи много добре и много гъвкаво. Много пъти те поемат инициативи, на които ние реагираме, модифицираме нашите оперативни програми за да можем да реагираме съответно на проблемите, така както те възникват. Оперативните програми, които в момента изпълняваме, са резултат от нашите преговори през 2005-2006, когато условията бяха много различни. А сега пред нас стои задачата да коригираме тези програми възоснова на, не само на оценката на ситуацията, но и поради необходимостта да реагираме на това, което става около нас. Разбира се, много добре, ако предвиждаме бъдещето, може да предвиждаме бъдещето и реагираме съответно. През последните 12 месеца кохезионните фондове Имаме 271 програми, прияти, както казах, през 2005-2006, които сега бяха а, изменени, коригирани, бяха на, на разположение големи а, суми а, в резултат на нови пари, в резултат на искането на страните членки. А, това въжи и за 27-те страни членки. Тоест не може да се каже, че не сме реагирали на кризата. Но през 2009-2010 ние увеличихме сумите, които отпускаме по тези фондове. Те достигнаха сега 7 милиарда евро, които ние а, внасяме, отпускаме в, за пазарите, за да се постигне по-висока ликвидност. увеличихме с 95% нашето съфинансиране в страните, в които се изпълняват тези програми. Е, и това направихме, като давахме, дадохме парите без да променяме цялата сума, която се отпуска за съответните програми. Трябва да се спомена тук и ротационните фондове, чрез които се опитваме да помогнем е, там, където има сериозни проблеми за малките и средни предприятия на съответните местни пазари. Помагаме им е, да разполагат с достатъчно работен капитал, заедно с парламента и заедно с съвета. Използваме инструмента за споделяне на риска, за да може да тръгнат конкретни проекти. за това говори и председателят на Европейската комисия. В 8-те страни, които страдат най-тежко от младежка безработица, приехме конкретни мерки за преразпределяне на средствата, за да могат да се използват от бизнеса за преодоляване на тежкия проблем с младежката безработица в тези 8 страни. Но в голяма степен, разбира се, всичко това зависи от страните членки, от това как те използват отпуснатите им средства. И трябва да кажа, че за мое удивление, социалните фондове се освояват много по-малко от регионалните. И като се имат предвид трудните условия на пазара на труда, трябва да кажа, че това е достойно за съжаление. Защото ако а, не преодоляваме различията между страните членки в нивото на развитието на страните членки, ще се сблъскаме с още по-големи трудности. Тоест по всички тези въпроси ни е необходим дебат. Много се радвам, че част от него е и настоящото изслушване и дискусия. Мисля, че е необходимо да разполагаме с консолидиран фонд за растеж в Европа – 12 държавни правителствени ръководители са писали на господин Барозин, на господин Румпой с подобно искане. Необходимо е окрепване на вътрешния пазар, особено на цифровият пазар, на, на научни изследовател, на научно-изследователската дейност и на услугите във вътрешния пазар. Ние действаме във всички тези, по всички тези въпроси. Но като че ли страните членки не винаги допренасят достатъчно за решаването на тази задача. Не става дума само за пари, става дума за политическа воля. Нека кажа още нещичко, ако ми разрешите, преди да преминем към дебата. За бъдещето на политиката на сближаване, така наречената кохизионна политика, е абсолютно необходимо да разполагаме с по-ефикасни инструменти. Необходим ни е инструментариум, който да ни позволява да постигаме резултатите, към които се стремим. И то, това трябва да бъдат измерими резултати. Необходимо е много добре да дефинираме приоритетите си. Всеки знае това. Но когато става не дума за финансиране на това, което сме определили като приоритет, тогава започват трудностите. Мисля, че трябва да имаме определени приоритети за нашите пет фонда, основни фонда. Но а, с това ще приключа и мисля, че можем да преминем към а, въпросите и отговорите. И сега ще кажа следното. Необходимо е да се обърне специално внимание на политика ориентирана към резултатите, определяне на приоритетите и определяне на условията. Ще бъда готов да отговоря на вашите въпроси, но това са главните стълбове, носещата конструкция на сградата, която опитваме да изградим. Те трябва да бъдат така по-видими, по-надежни за видими за европейския гражданин. Благодаря, господин комисар. Най-напред ще дам думата на Ласло Сориан, който отговаря е, за европейския бюджет в Европейската комисия. Давам му думата за 3 минути. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря, госпожо председател. Три минути ми е, давате, за това ще говоря на унгарски. Европейският съюз наистина си постави огромни цели, намаляване на бедността, но за съжаление показателите не са в добро състояние и положението се влушава. Нуждаем се от средства, за да осъществим тези програми. И наистина при дефицит толкова огромен за 18, при 18 държави, трябва да търсим решение. Какво може да се направи? Има значителни различия между отделните държави членки тези, които се намират в по-неизгодно положение, трябва да извлекат нужните полуки от състоянието в другите държави. Друга възможност би била да се използват по-ефективно европейските финансови инструменти. 82 милиарда са на разположение до края на 2012 година. А, миналата година само половината от средствата бяха освоени, така че нещата трябва да се променят. Комисията е, реши е, да е, финансира авансово някои от проектите, което означава, че държавите членки от своя страна трябва по-ясно да определят своите цели, които цели да се вписват в мерките за борба с кризата. За сега резултатите не са много добри. Има и друга насока, която бихме могли да следваме. Защо е, някои от производствените мощности се изнасят навън. Разбира се, всеки предприемач, всеки, всяка фирма взима решение за това, къде да установи производствената си мощност, но ние трябва да си зададем въпрос защо напускат територията на Европейския съюз толкова много а, предприятия. А, понякога попадаме в капана на а, упражняване на труд в много тежки условия, до детски труд и така нататък. В Европа, разбира се, правилата са много по-строги, свързани с условията на труд и някои искат да заобиколят тази, тези разпоредби, изнасяйки производството в други държави. Това води до спад на БВП, на спад на износа от Европейския съюз към а, международните пазари. Също така не трябва да пренебрегваме и опазването на околната среда и зачитането на правата на човека. Защо да не се предвидят данъци, свързани с околната среда? Това можах да кажа за тези три минути. Благодаря ви. Сега ще дам думата на госпожа Корнелисен, докладчик по позицията за прегледа на растежа, годишния преглед на растежа. Госпожа Корнелисен, също имате 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги от е, Европейския парламент, както и от националните парламенти, тук виждам добри е, стари приятели. Важно е парламентаристите и от двете страни да изиграем важна и активна роля в европейския семестър, защото това е пътя напред за Европейския съюз и за 27-те държави членки, за да развиваме економиката си. Аз съм голям привърженик на програмата Европа 2020 година и Европейския семестър, защото на теория те са прекрасни. Държавите членки определят целите, основните а, насоки и към 2020 година те трябва да се постигнат повишаване на образователното равнище, иновации, повишаване на заетостта. Това не е невъзможно, но виждаме, че резултатите са доста едностранчиви до сега. Социалните аспекти се пренебрегват, заетостта се пренебрегва. Редица държави и членки не обръщат достатъчно внимание на националните програми за реформи и по различните функции, примерно Холандия, моята родина, не се справи никак добре, меко казано. Големият проблем а, с европейския семестър е, че той няма подръжнаци. Не участва Европейския парламент, не участва гражданското общество, медиите не се интересуват. Имам четири послания към колегите от националните парламенти. Когато обсъждате националната програма за реформи у вас, във вашия парламент, моля помислете за следното. Първо, мислете като европейци. Вашата национална програма е част от едно по-голямо цяло. Европейския съюз е по-голямо обединение, което може да е по-силно само ако инвестираме в новаторска економика и съответните трудови ресурси. трябва да инвестираме в общата ни економика. Но, за съжаление, някои страни никак не бързат да а, сложат ред в бюджетите си. Следете дали вашата страна инвестира минимум 3% в иновации, дали инвестира достатъчно в образование. На второ място, мислете дългосрочно. Таз годишната програма е поредната от общо 10. Огромно предизвикателство за всички нас е застаряващото общество. И този проблем ще става все по-тежък във всички държави членки, а това ще засегне пазара на труда. Инвестира ли вашата страна достатъчно в младежите, за да бъдат готови за пазара на труда? Активизират ли се жените в достатъчна степен? Ние се нуждаем от всяко от тях. Трето, мислете последователно. Един от основните проблеми в много държави е крещящата непоследователност в плановете. От една страна правителството заявява, че ще намали бедността, от друга страна урязва заплати и пенсии, социално подпомагане и не предприема мерки на пазара на труда. Това е непоследователност. Ако правителството казва, че ще насърчи участието на жените на пазара на труда, от друга страна урязва детските, намалява средствата за отглеждането на деца, за детски градини, това също е непоследователност. Вие трябва да обърнете внимание на този въпрос, както ще направим и ние. Благодаря. Благодаря много. Това беше ясно послание. Сега ще дам думата на заместник председателя на, от Кипърския парламент. Това Кипър ще поеме следващото председателство, така че давам думата на госпожа Скеви Кукума. Благодаря, госпожо председател. Значението на националните парламенти се подчертава от факта, че представителите на народите могат и трябва да влияят върху формирането на политиката. Те трябва а, да вземат отношение по въпроса за защитата на най-уязвимите, за защитата на правата на работниците. А, това трябва да са основни ценности в, в основата на всички политики на Европейския съюз. Въздействието на економическата криза върху нашата економика и забавенето на растежа имат а, отрицателно въздействие върху заетостта. Споделяла съм а, това с представители на различни партии, особено онези, които взимат решения, които влияят върху всичко това. средствата за стабилизиране на бюджетите за постигане на финансова стабилност, е, всички тези мерки имат е, пагубно въздействие е, върху хората. Увеличават безработицата, увеличават разликата между богатите и бедните. Фискалната консолидация, строгите мерки, економиите не трябва да бъдат цял сама за себе си. Те трябва да допринасят за растежа. Необходимо е да обърнем повече внимание на създаването на нови работни места. Иновациите, обществените разходи. Необходимо ни, е, необходимо ни е да възприемем нов подход, нещо, което вече съм казвала, за да компенсираме отрицателното въздействие е, на кризата, липса на растеж, увеличена безработица, намаляване на производството и така нататък. Е, нужен е нов пакт за растеж и стабилност, който ще даде възможност на страните членки да действат е, по начин, който да е, е съобразен с съществуващите условия в страните членки, а не наложен отвън. Необходимо, необходима ни е обединена, единна Европа, в която целта трябва да бъде намаляване на социалното неравенство в страните членки, осигуряване на свободно, безплатно образование, безплатно здравеопазване. А, а само страните, страните които а, не, още не са постигнали това, не трябва да бъдат наказвани. А, необходима ни е по-добра политика за растеж и стабилност. Защото, когато говорим за растежа, много пъти разбираме нещо различно. Съгласно оценките на ООН, е, е, заплащането на жените в целия свят все повече се доближава до това на мъжете. Но ако а, се постигне пълно изравняване на заплащането, ще има 13% увеличаване на разходите за заплати в Европейския съюз. Това въжи и за целия свят. Тоест трябва да видим какви критерии трябва да имаме предвид. Дали ни интересуват хората или ни интересува само печалбата. Благодаря. Имаме 18 души записани. Първата група от 5 депутати ще получа думата. След това ще дам думата на комисарите, които да отговорят. Значи, сега в момента сме в първата серия. Господин Добър от румънският парламент, който е член на Комисията за социална защита и заетост. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от румънският парламент. И а, защитата на а, работещите а, и социалното им положение, това е особено важно. Но трябва да подчертая едно друго много важно ценно. Свободата за движение. Свободата за движение, което е, е от полза както за самите мобилни работници, така и за страните, в които те отиват да работят. Това е основен елемент на единия пазар. И за това на този въпрос немалко място е отделено в договора, Лисабонския договор. Когато ние се присъединихме към Европейския съюз, смятахме, че тези принципи са особено важни. Както знаете, свободата на движение е много деликатен въпрос. Това е един от принципите, който има пряко, на Европейския съюз, който има пряко въздействие върху живота на европейските граждани зачитането на този принцип осигурява, че няма да бъде разколебана вярата в Европейския съюз и хората няма да бъдат разочаровани. Но, въпреки всичко това, 8 европейски страни решиха да продължат да налагат ограничения върху свободата за българските и румънските работници има е, преходни периоди, е, които се предвиждат за работещите, които искат да отидат да работят другаде. Ако други страни членки искат да наложат подобни ограничения, последната фаза на този преходен период, 2012 до 2014 година, изисква страните, които искат да продължат да налагат тези ограничения, да го направят с много ясни мотиви, заплаха за техният трудов пазар а, или нещо подобно. Но доклада на Европейската комисия от 9, 11 ноември 2011 показва, че движението, свободата на движение на работниците няма и не е имало а, някакво отрицателно въздействие върху трудовия пазар на страните, за които става дума, тъкмо напротив. Въздействието е било положително. И за това, е необход... за това 10 страни членки преразгледаха своята позиция и решиха да се придържат към основните принципи на Европейския съюз. Свободата на движение не трябва да бъде жертва на популистски мерки. Европейският парламент е, може би, най-последователният защитник на принципите на Европейският съюз. Резолюциите на Европейския парламент от 25 октомври и от декември миналата година получиха висока оценка в Румъния. Но очакваме да видим подобно отношение и от страна на Европейската комисия. В заключение, ще кажа, ние се присъединихме към Европейския съюз в труден период. решени сме да поемем своята отговорност заедно с останалите страни членки. Ще подпишем готвения сега договор заедно с страните от еврозоната. Но смятаме, че трябва да бъдем третирани както всички останали. Необходимо е равнопоставеност. В повечето случаи свободата на движение – доказва а, а, какви са нашите ценности. Так, а, благодаря. А сега от Словенското парламент, член на а, Комисията по парични и финансови въпроси, на, а, а след това представителка на а, Испанския сенат. Благодаря. Аз мога да разбера необходимостта от дълготраен, устойчив растеж. Естествено, в моменти на криза той не може да е толкова висок, колкото в по-благоприятни периоди, но така или иначе той трябва да се постигне, макар и в по-скромни мащаби, не в ущърп на околната среда. За гражданите и за банките е по-добре да бъде улестен достъпа до кредитиране. Ние не искаме да причиняваме отрицателно въздействие на пазарите чрез своите мерки. Искаме всеки да поеме своя справедлив дял в етап на консолидация в Словения не можем да си позволим да намалим данъчните ставки. Естествено, че това е невъзможно. И също времено трябва да търсим европейски средства, за да изграждаме инфраструктурата си. Едно увеличение на ДДС с 1% е напълно възможно. При нас ставката на ДДС е доста ниска, и това би било едно добро решение с сравнително ограничен отрицателен ефект за економиката. Поддържаме по-ниска ставка на ДДС и ще я запазим за определени видове стоки. Също така енергетиката ни трябва да бъде екосъобразна и гражданите трябва да бъдат е, информирани за по екосъобразения начин на живота и за целта могат да бъдат предвидени данъци и такси, които да насърчават опазването на околната среда. Консолидирането на публичните финанси означава поевтиняване на кредитния ресурс за гражданите – а и за банките. Това Благодаря. Благодаря за, че въведохте това измерение за данъчното в нашата дискусия. Да, би могло да се помисли и за променлив ставка на ДДС, в зависимост от категорията. Сега ще дам думата на госпожа Санческа Майклио от а, Испанския парламент, следващият урад, след него господин Арбиян. Госпожо Санчес, имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви много. Добър ден на всички. La е, intervención que hoy han tenido los comisarios y desde luego la intervención que también han tenido... Искам да благодаря преди всичко на комисарите за техните въведения, както и на другите оратори. И като представител на Комисията по заетост на Испанския парламент, мисля наистина, че е много важно да се спазват договорите, както и това, което се решава не само на европейско, но и на национално равнище. Много важно е това участие, за да се напредне и в националните политики, и в европейските. Това участие има ключово значение. И това европейско измерение на всичко, което правим в национален план, е изключително важно. Но имам няколко въпроса. Вероятно, знаете, че безработицата е много висока в Испания. 5 милиона граждани искат да работят, а не могат особено сред младото население, понякога се стига до 40% в някои от регионите на Испания, дори 45, е, чак до 60%. Е, това е, е едно загубено поколение, което не може да си намери работа. И искам да се обърна към двамата комисари. Говорихте за социалния фонд и че не навсякъде се освояват средствата от тези фондове. Предприемате е, мерки специално за по-уязвимите групи население. Знаете какви дълбоки структурни реформи осъществяваме в някои региони, финансовия сектор, е, пазара на труда, работното време, както и в образованието. Наистина от основно значение беше реформата в трудовия сектор. Има исторически характер тази реформа. И въпросът ми е следният. Сред мерките, които ще приложим за договорите за младежите или пък за по-възрастните групи, които много трудно могат да си намерят работа, освен гъвкавите мерки, какви помощи биха могли да бъдат осъществени, какви мерки могат да се приложат спрямо тези категории население. И в заключение искам да кажа, отговарях регионално, на регионално равнище по тези въпроси. Всъщност мога да ви кажа, че 5 милиона работни места бяха създадени. Тоест има огромен инвестиционен потенциал, така че да се приложат мерки, които се налагат спешно в Испания имаме нужда от преки помощи, не само в рамките на стратегията 2020. Благодаря много, казва председателката. Ще дам думата на още двама оратори. Господин Ербион, заместник председател на Комисията Европейски въпроси от Френското национално събрание и след това Георан Фарб. Първият оратор, благодаря, госпожо председател. Да, по време на пленарното заседание говорихме много за бюджетните процеси, като подчертахме крайната необходимост да се засили демократичната легитимност на тези процеси. Всички са съгласни с това, че бюджетният процес не може да бъде самоцел. Целта е растеж, създаващ работни места и инвестиции. Така че имам следния въпрос, той е много прост и, е, и очаквам съответния компетентен отговор. Как стои е, въпроса с стратегията 2020? Е, председателят Барозо говори за това, но имаме усещането, може би ще ме опровергаете, че след поради кризата в Гърция и кризата с еврото и новия европейски механизъм за стабилност и новия договор, и в крайна сметка в резултат на економическата криза, стратегията Европа 2020 година малко се загърбва, като че ли, ако не, изобщо се отхвърля. Ако това не е така, надявам се, разбира се, да не е така, бих искал комисарите да ни кажат какво изражение ще придобие тази стратегия, а, така че да бъде а, ясно това проявление, а, ясно да го разчетем в различните европейски държави, така че гражданите да приемат тази стратегия за растеж. В противен случай е, боя тази стратегия да не започне да прилича на Лисабонската стратегия, която в крайна сметка, казвам със съжаление това, всъщност беше само под формата на пожелание и не придоби никакви конкретни измерения за гражданите. Благодаря ви много. Последният, който ще се изкаже сега, господин Геран. Ферм, един от четиримата докладчици от бюджетната комисия по следващите перспективи. Имате думата. Yes. And... благодаря. Аз съм докладчик за проектните инвестиционни бондове, облигации. Но искам да кажа във връзка с това, което беше казано в пленарната зала от шведската ми колежка. Тя каза, че трябва да обърнем повече внимание на економиите и не трябва да се подаваме на призивите за стимулиране на растежа, защото трябва да балансираме бюджетите си колкото може по-бързо. Но именно Швеция е пример за това, че подобна политика не работи. Имахме две кризи през 90-те години, наистина беше прилагана много рестриктивна бюджетна политика, но ние успяхме да запазим публичният сектор с неизвестни намаления, но го запазихме. Имахме една амбициозна образователна политика, за да избегнем голямата безработица. Имахме дългосрочна стратегия и от минус 11% е, от БВП бюджетен дефицит, е, е, стигнахме до балансиран бюджет за 7-8 години. Не за една-две години, но това е, което едва ли Гърция ще може да направи когато ние кандидатствахме за членство в Европейския съюз, това много ни помогна. Но искам да подчертая, необходима ни е балансирана стратегия, не краткосрочни максималистски мерки. Не може да се очаква положение като гръцкото да бъде преодоляно за година-две. Необходимо е инвестиране в единния пазар, за да използваме факта, че имаме 500 милиона потребители. Необходима ни е солидарност по-богатите трябва да са готови да инвестират, за да помогнат и на себе си, и на другите. И за това намаляването на бюджета на Европейския съюз не е никакво решение. Има някои страни членки, които искат от следващата финансова перспектива да се орежат 100 милиарда, нещо към 10% от бюджет на Европейския съюз. В такъв случай само богатите ще имат полза, а тези, които наистина имат нужда, ще загубят моя призив към парламента и към Европейската комисия е да попитам как да убедим нетните платци, че структурните фондове, инфраструктурните инвестиции, проектните инвестиционни облигации са абсолютно необходими, защото иначе боя се, че бюджетната процедура за следващият финансов период само ще вълши положението, няма да помогне за преодоляване на трудностите. Благодаря, господин комисар. Сега, а, може би ще дам думата първо на вас, господин Левандовски. Благодаря. Благодаря ви за изказванията и въпросите. Започвам с въпроса на румънския колега. Мобилността е една от свободите на единния пазар. Вярно, сега върху нея пада сянката на кризата, но тя е напълно легитимна цел на Европейския съюз, независимо от всички ограничения, които по един или друг начин отразяват и предубежденията, че на пазарите на труда в Западна Европа ще нахлуят хора от бившите страни зад желязната завеса. Това е посегателство на една от свещените свободи в Европейския съюз. Като имам предвид опита не толкова на Румъния, колкото на други а, е, държави и членки, мобилността може да се окаже еднопосочна улица. But not coming back home. I was on, on, at least two... Поне два пъти а, е, в две от новите държави членки бях принуден да призова да не се рекламира толкова много програмата Младеж в движение, защото е толкова в движение младеща, че вече съвсем избягала от тези държави членки, като имаме предвид разликата в заплащането и другите условия. Естествено, Европейската комисия настоява за прилагане в пълния размер, размер на тази важна свобода на движение на работниците, но от опита на редица държави членки зная, че тази ситуация не е изгодна за всички, когато е еднопосочна улица, а не само временна мобилност. Що се отнася до словенския въпрос за данъчното облагане. Мога да ви кажа какво правят тук институциите и в частност Европейската комисия. Ние можем само да правим е, предложения. Основополагащият е, принцип е никакви данъци без представителство. Дори когато предлагаме е, приходоисточници за европейския бюджет и това са собствените средства, дори тогава, това е само предложение от нас, което зависи от волята на националните парламенти да ратифицират предложението ни. има предложение ДДС да се включи като приходоисточник за бюджета на Европейския съюз, но това предложение подлежи на ратифициране от националните парламенти. Госпожа Санчес Камаха – Добре запознат съм с положението в Испания. Миналата седмица изпратихме специален екип у вас а, за обсъждане с правителството и останалите заинтересовани а, страни препрограмирането на структурните фондове специално за създаване на работни места за по-младите. Йоханес Хан отива в Мадрид следващата седмица. От нас има зелена светлина. Има създадени възможности за препрограмиране, което да е ориентирано към създаване на възможности за младежите в Испания и в други подобни страни. За регионалните фондове Испания не отговаря на част от критериите, на които преди отговаряше Естрамадура, обаче продължава да отговаря. Но а, Ламанча, Стурия и някои други са региони в преход и за разлика от съществуващите стереотипи, трябва да заявя, че Испания трябва да продължи да бъде нетен бенефициер. Възможен е прехода о, на една страна от категорията на нетните бенефициери към нетните плаци, но Испания трябва да продължи за сега да бъде в категорията на бенефициерите. 111% от предвидения за 2011 година бюджет може да се използва за подпомагане на пазара на труда в Испания. Това е положението и Йоханес Хан мисля, че сега трябва да продължи с отговорите. Благодаря, Януш. Благодаря на Георан Фарм за изказването му и това, че подчерта необходимостта да бъдем справедливи. И е, трябва да очакваме огромни резултати е, в рамките на няколко седмици. Напротив, трябва да работим усилено, за да подобрим ситуацията но не можем да очакваме в рамките на няколко седмици или няколко месеца да решим проблема с безработицата сред младежите и безработицата изобщо. Може би много неща могат да се постигнат в краткосрочен план, но важното е това да има устойчив характер. Важното днес е следното. Трябва да създават интелигентни, устойчиви работни места за младежите да се наблегне на дейността на средните и малки предприятия, също така да се работи по посока на обучението. Трябва по-ясно да бъдат формулирани целите. Имам известен опит в професионалното обучение и доста често теорията изостава от практиката. Важното тук е е, теоретичното обучение да отговаря на потребностите на економиката. И ще трябва да се даде по-бърз отговор е, в е, тази насока. Може би ще ми каже, че тези цифри не са верни, но по отношение на средните малки предприятия 23 милиона са те на брой в Европа и 23 милиона души са безработни в Европа. Ако едно работно място само се създаде от всяко едно от тези 23 милиона средни малки предприятия, проблема с безработицата ще бъде решен. Голяма част от големите фирми в Европа трябва да създадат всяко едно от тях 6000 работни места, което е неосъществимо. Има региони в Европа, в които се създават работни места в средни и малки предприятия. Говори се много за интелигентна специализация. Това не са празни приказки. Става дума за устойчиви структури, които се създават в някои региони, че да се гарантира устойчив пазар. Важното е с държавите членки да се създадат възможности и мога да ви кажа, след като съм посетил много региони в Европа, мога да ви кажа, че във всички тях има е, специализиране и именно върху това трябва да се заложи, така че да се създадат устойчиви работни места. Е, стратегията е, Европа 2020 година съвсем не е погребена. тя си е съвсем жива и такава трябва и да бъде. И изключително важно е да имаме тези е, многогодишни финансови прогнози, които дават надежност, стабилност е, при преследването на нашите цели. Разбира се, е, има и гъвкавост, но основните цели трябва да бъдат запазени. Трябва да се борим до недостатъчната мотивация и квалификация на младежите в училище трябва да се повиши нивото на обучението, да се развива изследователската дейност, да се засили делът на възобновяемите енергийни източници. Това са наистина ключови цели, които трябва да бъдат подкрепни именно в рамките на Европа 2020 което се подкрепя и от кохезионните политики. Изключително важно е, е в 71 региона в Европа да се прилагат тези кохезионни политики и е, така, че да могат да бъдат постигнати в цяла Европа тези цели. Наистина това е огромната качествена разлика между Лисабонската стратегия и стратегия 2020 година. Изключително важно е да се работи по посока на тези цели на регионален и национален план. Така че да се окаже натиск върху тези, които не работят достатъчно тази насока. Трябва е, да помислим за възможностите да се реагира по-бързо, по-адекватно, особено по отношение на безработицата сред младежите. Трябва да е, осигурим перспективи на тези млади хора, но не трябва да заявяваме, че от днес за утре ще решим всички проблеми. Изключително важно е да ясно да посочим перспективите, да започнем още днес да работим, а не да отлагаме, така че европейските граждани, особено младежите, да възстановят доверието си в нашите политики. И така, благодаря, казва председателката. Сега преминаваме към втория кръг от въпроси от Унгарския парламент. Господин Мил, заместник председател на комисията Европейски въпроси. След него господин господин Мил. Köszönöm szépen, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Унгария, т.е. от една страна, която е в трудно положение, господин Левандовски спомена това. Ще се върна на въпроса и след малко. Но ако обсъждаме е, настоящата криза и е, е, бюджета на Европейския съюз, трябва да се каже, че съществува съществена разлика между реалната економика и финансовите процедури, които използваме. Един от проблемите, е че а, наистина данъкът върху финансовите сделки може би ще помогне, но той няма да бъде достатъчен за решаване на проблемите, пред които сме изправени. Един от тези проблеми е огромната разлика в производителността на труда между различните страни членки. Трябва да се каже, че до сега не разполагаме с средства, с които да компенсираме тези е, разлики и да преодолеем тези слабости. Ако нещата продължават така, няма да е, имаме единна, обединена, истина обединена Европа. Трябва да се вземат предвид е, регионалните и национални специфични черти. Някои от държавите членки страдат от много ниска производителност на труда и съответно ниска конкурентоспособност. И това трябва да бъде преодоляно. Ако се налагат само санкции, ако тези страни се наказват, за тях тяхното положение само става по-трудно. Тоест, нези европейски региони, които изостават, очевидно ще страдат от всичко това, но ще страдат и нетните платци, защото те пък ще загубят пазари. Евро... А, унгарското правителство ще подпише а, фискалният а, пакт, но с известни резерви. Една от тези резерви е следната. Начина по който е формулиран сега този фискален а, пакт а, е а, не отговаря на демократичните принципи, така както ние ги разбираме. Друга наша резерва е следната. Ние не сме сигурни до каква степен санкциите и наказанията ще бъдат ефективни, особено що се отнася до пазара на труда. ако фискалният пакт стане част от договорите на Европейския съюз, то тогава много от нещата, които липсват в него, трябва да бъдат коригирани. Говорим за 142 милиарда евро само за Унгария. Но трябва да кажа, че ако анализираме по-внимателно въпросът за необходимите суми и инвестициите, няма а, нищо, което да оправдае подобно решение. Изплащането на подобни суми може да бъде оправдано, ако има анализ, който е достоверен и седи на крака така че санкциите ще доведат само до по-голямо неравенство. разбира се, в, в, радикалните сили в, в по-крайните политически сили в Унгария не дигат глава поради трудното економическо положение. Но ако искаме да защитаваме правата на работниците и то е ефективно. ще се окаже, че ако вървим по пътя, по който сме тръгнали, няма да можем да защитим тези права, нито пък да отговорим на изискванията за опазване на околната среда. А сега ще дам думата на представителката на Ирландия. А след това господин Артюи. Uh, uh, много се радвам, че имаме възможност да участваме в този много ценен и задълбочен дебат. Мнозина знае, че в момента обмисляме дали да се проведе референдум за фискалния договор. така или иначе, обсъжданията вече започнаха в Ирландия и противниците на този договор твърдят, че той не е нищо друго, освен а, програма за ограничителни мерки, за урязване на бюджета и в него няма нищо социално, нищо, което да ни изведе напред. Много се радвам, че говорим за младежката безработица. Около 30%, както в Испания, от нашите младежи са безработни. Така се създава едно загубено младо поколение, което е принудено да емигрира. Миналата седмица в Дъблин дойде екип по въпросите на младежката безработица, но как ще прилагат мерките? Част от държавите членки вече са освоили изцяло предвидените за тях средства от структурните фондове и ще се наложи препрограмиране. Има други страни, които разполагат с неосвоени средства. Възможно ли е да се получи прехвърляне от една държава членка към друга, за да могат да се приложат мерките? Много внимателно слушах комисаря Хан по въпроса за устойчивостта на работните места. Това е жизнено важно. И то може да се постигне, когато се работи с националните парламенти. 270 различни мерки бяха предложени в нашия парламент от правителството за подпомагане на малките предприятия, на новосъздадените предприятия, за повишаване на заетостта. Те, разбира се, допълват останалите мерки, а не ги заместват. Благодаря. Благодаря, господин Артюи, от Френския сенат. След него господин Клаписон. От Великобритания. Господин Клапи от... Nous sommes tous à la recherche euh, de la croissance. Благодаря ви. Е, много е важно и конкурентоспособността, е, но бюджета не решава всичко, защото трябва да се осъществят структурни реформи – и трябва да координираме нашите инициативи, да ги съгласуваме е, така, че да провеждаме срещи е, помежду си е, с тази цел. Що се отнася до бюджета, искам да направя две бележки. Бюджетната сфера, основното на публичните разходи, всъщност се поема от държавите. И европейския бюджет, колкото и да е огромен, но си остава маргинален – 2% от публичните разходи на Европейския съюз. Така че би е, трябвало по-ясно да очертаем на реалния характер на тези разходи и би трябвало да уеднаквим нашите методи на оценяване и на представяне на отчетите, така че да имаме едни и същи изисквания и правила в тази смел. И трябва да се има доверие на тези публични, на отчетите за публичните средства. Защото ако искаме да обобщим всички бюджети, трябва да действаме по този начин – и ако е недостатъчна координацията, има много дисбаланс и трябва да обединим нашите инициативи, да ги съгласуваме с европейските инициативи, това е факт. Сега, по отношение на еврозоната. В еврозоната трябва да отчитаме ситуацията в държавите с затруднения за разлика от държавите, които преживяват труден период, но не са в еврозоната, ние трябва да разполагаме с ключ, специфичен ключ за разходване на тези средства и да не се прибягва до самофинансиране. Това всъщност води до допълнителна задлъжнялост, до повече национален дълг. И бих искал да подчертая също така, че понякога ми се случва да виждам разлики, изкривявания между проблемите в еврозоната и вътрешния пазар. Вътрешния пазар поражда регламенти, директиви, е, които или ускоряват е, разходите, или поставят спирачка на конкурентоспособността. Вътре в еврозоната се стремим към е, финансов на сигурност, оздравяване на публичните финанси, към повече растеж. Така че това, което аз бих искала е да се постигне хармония между тези различни аспекти и да а, обединим производителите и потребителите в е, този пазар. Благодаря ви. Преди да дам думата на господин е, Кабисон от Великобритания, искам да добавя само е, по последния текст, гласуван от Европейския парламент, това са много текстове, които ние сме гласували, и е, парламентаристите споделят. Е, е, става дума за алинея 33, където се приканва комисията да сътрудничи с Европейския парламент, така че да се постигне обща номенклатура в бюджетната сфера. Това да не се отнася само до солдата, когато се преследват европейските цели. И сега ще дам думата на представителите на Камерата на общините от Великобритания. Благодаря, госпожа председател. Тази среща е много ценна възможност да обменим мисли като парламентаристи. Макар и по някои въпроси да не сме съгласни, както аз не съм съгласен с всичко, много ценно е това, че можем да се чуем едни други, да разберем кой в какво вярва. По въпроса за европейския бюджет, искам да кажа, че съм съгласен с преждеговорившия, че бюджетът на Европейския съюз е, като размер е такъв, че не може да смятаме, той, че той може да допренесе за решаване на големите макроекономически въпроси. А също така и във връзка с това, което каза нашия шведски колега. Много трудно е да подкрепим увеличаване в бюджета на Европейския съюз, както за неговата администрация, така и за програмите за разходи на Европейския съюз. Трудно е да подкрепим подобно увеличение, когато страните членки, както и, например, Обединеното кралство, трябва сериозно да орежат своите разходи, което се отразява върху пазара на труда, намаляване на услугите. Много трудно е да получим демократично съгласие за увеличаване на разходите на европейско равнище, на европейския бюджет. Но главното, което искам да кажа е нещо по-друго. То се отнася до бъдещето на Европа и политиката, за която става дума днес и което е, на чието изражение е новия договор. Ние не сме част от еврозоната, но разбира се, искаме еврото да бъде стабилно и в Европа да има растеж и просперитет. Днес чухме какво се предлага, но моят призив към вас е следният. Моля, разгледайте всичко от всякъде, за да може това, което се предлага, наистина да бъде ефективно. Да действа. А ако се окаже, че не действа, да може да променим курса. защото това, което се предлага, трябва да си спомним мастрихските критерии, пактът за стабилност и растеж, как всичко това се оказа, че не работи. Сега се предлагат различни норми, различни принципи, но по принцип това не е нещо, кой знае колко е различно от предишните. И защо да смятаме, че той ще успее, след като не успя пакта за стабилност и растеж? Вече от много години се предлага стимулиране на растежа. Имахме Лисабонския дневен ред, например. Ако вярвахме на всичко това, ако то, ако, ако то беше изпълнено, нямаше да имаме вече проблеми, нямаше да имаме проблемите с растежа, проблемите с безработицата в Европа. Така че, моля, направете така, че това, което се планира, наистина да бъде ефективно, наистина да работи. Знаем проблемите на южните страни в Европа. Те не са достатъчно конкурентоспособни. В момента те не могат да контролират лихвените си проценти. Виждаме увеличаването на безработицата. Нашия испански колега спомена това виждаме намаляване на БВП до 7%. Ако искаме економии и фискална дисциплина, виждаме какво стана в южните страни. При тях рязко намаляват рязко намаляват доходите, приходите от данъци, ще трябва пострада социалната система и ще бъде много трудно да балансират бюджетите си. Ние също вярваме в фискалната дисциплина, като макроекономически инструмент, но трябва да научим някои от урок, полуките от 1930-те години, когато много от европейските страни, включително и Обединеното кралство, преживяха подобни трудности, докато не се върнахме към принципите на кейсианизма. Прекъсва го председателката и казва господин господа Марше, и след това а, ще приключим с рискът на, на изказващите се. Ще чуем последните пет въпроса. от Жартия, което е докладчик по а, Европейския социален фонд от името на Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. След това, което каза колегата Артюи за тази конвергенция и обща номенклатура европейска, искам да подчертая тази връзка необходимостта от конвергенция на политиките в сферата на заетостта. А тези политики ангажират само националната отговорност. А ако искаме да се преборим с безработицата и най-вече да подготвим работниците за еволюцията, развитието на трудовата дейност, това, което предстои, ние трябва да действаме не само в първоначалното етап на обучение, а и с браншовите организации. Трябва да мобилизираме всичките си сили, за да подготвим работниците, да ги подготвим за новите потребности, изисквания на предприятията. И това не може да бъде извършено само от средните и малки предприятия, които наистина създават работни места, но трябва повече конвергенция в тази насока. Как комисията и съвета смятат да подкрепят нашите усилия в тази насока чрез социалния фонд? Благодаря много казва председателката. Сега дам думата на комисар Хан, който ще трябва да а, е, ни напусне, а комисар Левандовски а, е, ще отговори на последните въпроси. Преди обаче да му дам думата, а, е, ще се възползвам отново от позицията си на председателстващ и ще се обърна към него, защото в първоначалното си експозе, господин комисар, вие подчертахте, че в държавите, които ще бъде най-полезен социалния фонд, там той не се освоява пълноценно. И ние трябва обаче да улесним това освояване на средствата. Структурите на социалния диалог, на колективното трудово договаряне, е, много са в зародиш тези схеми, така че да се възползват максимално от Европейския социален фонд. И за следващия период на програмиране може тези затруднения да бъдат включени като елемент. Благодаря ви, госпожо председател. Няма да навлизам. Няма да навлизам в подробности в Европейския социален фонд. Аз всъщност само посочих някои статистически данни. Многократно се каза, че европейският бюджет в макроекономическите си измерения не е значима величина, но не е така. В Финландия, например, Това е значима част от публичните инвестиции. Има държави, в които 50% от инвестициите се осъществяват благодарение на структурните фондове. И дори във Франция има области, в които до 25% от инвестициите представляват средства от структурните фондове. В много от регионите това е факт, така че много от представителите на местните власти искат да продължат да се възползват от тези средства. Защото в ежедневието тези средства се използват за осъществяване на прекрасни проекти. И в периоди трудни като сегашният, който преживяваме, Процентът за капитал инвестиции е много по-нисък и именно за това тези структурни фондове осигуряват средства за нови проекти. Позволяват последователна политика някъде са необходими тези средства за насърчаване на растежа. Така че бих помолил Гърция да помисли дали в някои региони не може целогодишно да се развива туристическа дейност. Казват ми, че това е възможно, но тогава трябва да се предвидят съответните финансови средства за инвестиции. Да речем, в хранително-вкусовата промишленост. Ако са необходими такива инвестиции, все пак е необходим начален капитал на някои от е, предприятията. Иначе няма да се стигне до растеж. Смятам, че трябва да обсъдим как да се насърчава интелигентно този растеж. Господин Левандовски ще отговори по-подробно, но 80% от европейския бюджет всъщност се преразпределя държавите членки и само 5% от бюджета на Европейския съюз покрива административните разходи на Европейския съюз. Така че смятам, че това трябва да се има предвид. Що се отнася до плаците и бенефициерите, Данакоплатците се възползват също от някои от а, с, а, фондовете. Германия, например, а, предоставя средства за структурните фондове а, за Полша и а, от а, 85% всъщност а, отиват за съвместни проекти между немски и полски предприятия. Действително, много са ефективни тези фондове. Сега, в отговор на ирландския колега, да, вие сте напълно прав. Целта ни е държавите членки да разполагат с програми за борба с безработицата сред младежите. Ще се приеме едно съобщение, което ще изложи инициативите, които са успешните инициативи, които са били предприяти. Е, така всяка една държава ще види какво може да се възползва, какво би могло да бъде осъществено с е, средствата, които са на разположение. Е, за сега няма такива е, е, средства но в края на периода ще можем е, да видим, ако някои от средствата не са били освоени, тогава биха могли да бъдат пренасочени. В комисията наистина искаме да обсъдим този въпрос за използването на неосвоените средства. Но до този момент държавите членки нямат е, такъв поглед върху нещата, но в началото на 2014 година ще можем да видим дали могат да бъдат пренасочени така е, средства неосвоени. В отговор на унгарския колега, всъщност е, не плащанията са били прекратени, а ангажираните средства, които са обещания за бъдещето, така да се каже. Средства за проекти, които в бъдеще ще се осъществяват. Това е предпазна мрежа. Такава е. Взето е решение за такава. За Унгария като 29% от годишните ангажирани средства за Унгария годишно са прекратени за сега. Благодаря. Благодаря много, господин комисарио. Аз наистина Бих, искам да ви попитам дали ще ми позволите да дам по една минута на тези, които са записани в списъка за изказвания е, и после вие ще отговорите накрая. Добре, моля да ме извините, може и да не се съгласите с това. Една минута или никак, господин Манжотка, председател на Комисията економически економическо развитие в Малта. Една минута. Много ви благодаря, госпожо председател. Наистина съвсем накратко ще се изкажа. Преди всичко, изключително важно е инициативите на европейските институции да не доведат до универсални рецепти, предписвани поголовно на всички държави членки. Всички е, държави членки са различни. Някои са големи, други са малки, като Малта. Инициативите за растеж ще вдъхнат доверие от частния сектор, за да се постигне устойчив растеж в Европа в средносрочен и дългосрочен план. Не друг, а частния сектор ще трябва да инвестира. В момента виждаме движение на парични средства от а, е, Европа към нововъзникващите економики. И според мен инициативите трябва да отчитат това обстоятелство и да стимулират частния сектор да инвестира повече. Благодаря. Мадам Силина. Благодаря, госпожа а, а, Силина от парламентарната комисия на Литва. Ден колеги, велос Хан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да ви напомня, за приоритетите, споменати от комисаря Хан, а именно инвестиране в образованието. Необходими са ни реформи в нашите образователни системи. И разбира се, това е задача и на националните парламенти. Но трябва да се обърнем и към Европейската комисия и да поискаме от нея да концентрира по-голяма част от структурните фондове за нуждите на образованието. Защото ако погледнем статистиката, 70% от безработните младежи нямат висше образование. Това значи, че ако искаме да увеличим заетостта на младежите, трябва да инвестираме повече в образованието. Необходимо е да помислим какви качества трябва да имат, какви умения трябва да имат нези, които завършват средното си образование. Трябва да не само да инвестираме, но също така и да а, ре, реформираме професионалното образование. Много страни знаят а, колко а, е важен а, двустранният подход към общото и професионалното образование. Госпожа Аткина от Европейският парламент. Ще говоря много кратко. Имам само два въпроса. Говорим за младежката безработица. и в Ирландия, откъдето идвам къде съм аз, младежката безработица е висока. Говорим за професионалната подготовка и за образованието, но това е страна предлагане. Какво да кажем за търсенето? Страните, в които е необходима фискална консолидация, търсенето се срути. Просто го няма. Комисията казва, че ако всяко едно от а, милионите малки и средни предприятия се зададат по едно работно място, ще преодолеем безработицата. Но въпросът е, че а, няма кой да осигури тези работни места. Това е реалността. Говориме за фискалния договор. Аз съм, може би, представител на единствената страна в Европейския съюз, която гласува по този въпрос. Между от 2002 до 2008 година, когато се разрази критицата, Ирландия спазваше правилата. Но защо смятаме, че ако се спазват правилата от сега нататък, е, това ще реши всичките ни проблеми? Благодаря, колега, прекъсва я госпожа Поли Бортон от Италианският сенат. Да, благодаря, господин председателю. Един много важен въпрос, който искам да поставя в разискванията. И той е за банките като кредитори, главно за домакинствата и малките и средни предприятия. Не зная дали няма да бъдат а, тежко засегнати дребните банки, народните банки, спестовните банки, кооперативните банки от а, а, новата нормативна уредба, която не отчита по никакъв начин различията и местните особености. Когато налага определени изисквания за капиталова адекватност на банките. И така социалната тъкан може да бъде разкъсана. Благодаря. И последния оратор от Естония. Äh, Съвсем конкретен и кратък въпрос за финансирането от структурните фондове и предложението на комисията да се а, намали бюрокрацията при отпускане на средства от структурните фондове. Както каза ирландския колега, някои страни се справят по-добре от други, но а, да не забравяме, че Естония вече успя да възстанови економическия си растеж. Миналата година той беше 8%. Разполагаме с валутни резерви не сме особено задлъжнели. Това успяхме да постигнем чрез увеличаване на износа и по-устойчиво економическо развитие. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху конкурентноспособността, цифровия единен пазар и намаляването на свръхрегулирането и бюрокрацията. Защото европейският бюджет е 1% е от брутния ни национален доход, нашите експортни пазари обаче са силно протекционистични. Благодаря. Vous êtes invité à répondre aux 10 questions. Merci. Телеграфен стил, давам думата на комисаря. Няма да а, коментирам и отговарям на всички въпроси трябва да кажа, че съм съгласен. Наистина, европейския бюджет не е някакъв чудотворен отговор на всички проблеми на Европейския съюз. Но той би могъл да бъде полезен като инструмент за да помогне на нашите усилия да преодолеем кризата. Той може да помогне и в образованието, чрез програми за образование през цял живот, чрез обмен на учащи се. Той би могъл също така да се използва и за други полезни цели. Но ще кажа, че не съм напълно съгласен е, с госпожа Поли Борта Бъртън, която каза, е, призова за еднакво третиране на всички финансови институции. Европейската банка се отнася диференцирано към различните финансови институции и различните банки, в зависимост от техният размер и в зависимост от това дали те имат играят системна роля в европейската финансова система или не. А, на господин аз ще кажа да. Орязването на структурните фондове е една много болезнена мярка. Въпросът е прави ли сме, като замразяваме средствата за кохезионните фондове по време на криза? А, и дали структурните фондове са магическа пръчка, с която може да решим всички проблеми? Има някои е, турни фондове, предвидени за 2012, периода 2012-2014. Е, предвидени са средства, не трябва да се разчита прекалено много на този инструмент. не смятам, е, че преговорите за финансовата рамка от 2014-2020 трябва да обхванат само бюджета за селско, обща селско-стопанска политика. Селското стопанство е много важен елемент от нашата политика, но трябва да говорим и за научно-изследователската дейност, кохезионните фондове, миграцията и редица други политики, които са недостатъчно финансирани сега, до сега. Не съм изцяло и съгласен с госпожа Харкин, защото а, имаме и проблема е за отключването на трудовите пазари. Не става въпрос само за търсене. Много от пазарите на труда са прекалено негъвкави и не позволяват на младите да се намерят работа. Разбира се, в много страни съществува и проблема не само на предлагането, но и на търсенето. И още нещо защото трябва да отговоря на и на господин Клаписън, който е, спомена за това, че всички трябва да орязват бюджетите си, а пък искаме да има растеж. А 22 от националните, 23 бюджета от националните бюджети се увеличава. 23 от 27-те. Много често е трудно да се предотврати нарастването на бюджета, като се има предвид какво е било в миналото. Знаем, че това едва ли е възможно навсякъде между 2000-та и 2011 година, примерно бюджета на Великобритания расте много по-бързо от европейският бюджет, в който не нарасна така бързо, въпреки че приемането на, на нови членове. Това се отнася и за сегашния бюджет, когато трябва да приемем Харватия. Статистиката ясно показва това, но въпросът не е прост. Повече от 10 милиарда миналата година е, са платени, изплатени за кохезионни фондове, за а, е, е, а много от тези средства не са били освоени. Например, Гърция не е освоила а, 1 милиард, 2 милиарда не е освоила Испания и така нататък. В крайна сметка, когато взимаме решение за финансовата перспектива, трябва да знаем, че плащанията идват към края. За 2012-2014 бюджета не предвижда достатъчно средства за страните, които са в трудно положение Испания, Италия, и Гърция, да не споменавам други. not responding to all the questions. I can only again uh, uh, agree with uh, Monsieur Art. Сега да кажа нещо и на господин Артуи. Нашия бюджет е малък, но за инвестиране 70% от разходите за селското стопанство в Европа идват от европейския бюджет. Това е почти федерална политика. 7% за научни изследвания, а 93% от националните бюджети. При, това е при научните изследвания. 93% плащат националните бюджети, 7% плаща Европейския съюз. А обратното е при селското стопанство 70% дава Европейския съюз, 30% са финансиране от е, страна на страните членки. Благодаря от сърце на двамата комисари, благодаря на всички, които участваха тук. Е, е, необходима ни европейска номенклатура за интегриране на националните бюджети, европейския бюджет. Благодаря на тримата докладчици и благодаря и на преводачите, които останаха с нас до края на нашата работа. Надявам се,